да се прилага към новия мандат на съответната парламентарна комисия. Е, Господин Оди, аз изслушах вашия коментар. Вие още преди това ме уведомихте за е, обратно тълкуване. Е, при нашия правилник обаче това не е допустимо, затова моля да проявите разбиране за това, че ние ще действаме съгласно е, правилника и това е и желанието на е, пленума. Тълкуването на член 191 е съвсем ясно и затова ви моля да имате предвид, че не може да имаме промяна с задна дата. По принцип в политиката няма такъв механизъм на обратно действие. Наистина съжалявам. Сега преминаваме към първата точка от дневния ред на днешния ден. Това е съвместното е, разискване, общото разискване по многогодишната финансова рамка и собствените ресурси. Тук ще изслушаме доклада е, по е, многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 година. Това е междинен доклад. Преди да дам думата на докладчика е, ще направя един малък коментар. През последните 6-7 месеца имах възможност да контактувам с нашата така наречена контактна група, която отговаря за преговорите на парламента с другите институции, т.е. с комисията и с съвета. Тя подготвя тези преговори и работи в тясно сътрудничество с тях. Председателят на тази контактна група сама си на това място искам да изразя а, моето възхищение от изключително високото качество на работата на тази група. Господин Беге, наистина води много добре преговорите, е, когато става дума за съвместни е, преговори с е, съвета и с комисията. В групата участват и координаторите, също така и ръководството на комисията по бюджета. И трябва да ви кажа, дами и господа, че това е наистина много компетентен орган, който работи в много добро колегиално сътрудничество и те представляват парламента по много качествен начин. Аз самият съм бил свидетел на това, без да искам с това да намалявам постиженията на другите институции. Искам още веднъж да изтъкна, че наистина се гордея с качеството на работата на тези дами и господа, които участват в а, тази а, група и на това място искам да им благодаря още веднъж. Искам сега да кажа добре дошли на господин Ландояни, Шевчович и на господин Левандовски. Наистина те трябва да бъдат тук тази сутрин. Още веднъж нека да ги поздравим с добре дошли. Сега, първо искам да дам думата на докладчика по междинния доклад господин Бъге. Ще действаме по азбуча ред, след това господин Калфин ще говори. Господин Бъге, сега ви давам думата. Господин председател, уважаеми колеги, Искам да посоча, че част от групата по преговори е колегата Йенсен от Алде. също времено, Искам да помоля за извинение. Аз нямам някакви лоши намерения, обаче наистина става дума за е, едно прегрешение, е, свързано с пропуск. Господин Беге, казва председателя, благодаря ви много за тази колегиална поправка. Господин председател, вие всъщност отговаряте за бюджета и следите за всяка подробност, казва господин Беге. За това искам и аз от свое име да кажа, че вие наистина се ангажирате много като председател на Европейския парламент за бюджетната политика, независимо от различията в мнението, установени във ваше интервю, дадено съвсем скоро. И Мога да кажа, че с колегата Калфи ние изготвихме един междинен доклад, е, чиято цел е да облегчи е, процедурата по приемане на многогодишната финансова рамка. Работата ни се базира на комисията Шуре, е, а също и на други комисии, също така и на доклада на Салвадор Гарига. Искам на това място да изкажа благодарност на миналите председателства и на сегашното председателство, защото ние се намираме в рамките на пилотен проект, който се провежда в рамките на водените дискусии, също така и на проведения брифинг. Европейският парламент беше поканен на неформалната среща на Общия съвет и мога да кажа, че тук наистина се проявява воля за взаимно разбиране и сътрудничество, като ориентацията е не към съществуващи предразсъдъци, разбира се, а към темите по същество. Този пилотен проект все още не е дал е, резултат. Ние в нашия анализ се занимахме с една магична цифра, магическа цифра, ако мога така да се изразя. Работихме много по темата глобализация. На базата на съществуващите многогодишни програми погледнахме как изглеждат предложенията на комисията и е, какво трябва да бъде отношението ни към тях. Разбира се, за нас цифровите данни са най-важни. Важни са също и данните по същество. Важно е също да се спазва казва гъвкавост в бюджетната процедура. Е, става дума за е, нашите собствени ресурси, които трябва да се радват на особено внимание и в случая тук става дума за нещо много важно единство на европейския бюджет, така както се предвижда в договора съвсем ясно. Някои държави членки говорят за магически цифри и същевременно твърдят, че в кохезионната и аграрната политика нещата не бива да се променят, а всичко останало не ги интересува. Дами и господа, това не е принос за растеж и заетост в един труден период за консолидирането на бюджета. Ако държавите членки не проявяват готовност да а, предоставят финансов ресурс за европейския бюджет, то тогава трябва ясно да очертаят политическите приоритети, е, които желаят в бъдеще да не следват, а тези политически приоритети са очертани от тях. Не е възможно ние да имаме успех като програмата Еразъм с 2,5 милиона студенти и там да се съкръщават средства, защото желаем да запазим някои други неща в кохезионната или аграрната политика. Не е възможно да кажем 3% за изследователска и развойна дейност и да съкръщаваме е, е, предложенията на комисията във връзка с е, Horizon 2020. И не можем да твърдим, че Европа ще поеме новата роля в външната политика и политиката за развитие, а там да желаем да съкръщаваме средства и да не спазваме показателите, които са заложени там. Естествено, на нас винаги ни е необходимо в светлината на консолидирането на бюджета да поставяме акцент върху така наречения better spending. Тук сме правили много интензивни предложения на базата на много подробни анализи както в административната сфера, така и в управлението на програмите трябва да се внесат подобрения на базата на този анализ. Естествено, такива програми като Connecting Europe, като учене през целия живот не би трябвало да се поставят под въпрос. А, между другото, дебата за синергийните ефекти между европейската администрация какво трябва да бъде уредено на базата на принципа на субсидиарност, какво трябва да се съкрати. Всичко това е част от е, тази цялостна работа. Държавите членки имат множество посолства, консулства и е, там е, работят хиляди хора и годишният бюджет е 7,5 милиарда евро. Това е 15 пъти повече от е, бюджета на Европейската служба за външна дейност за годината 2012. Тези цифри също трябва да бъдат цитирани, за да бъдем верни на истината. И когато казваме, че по принцип желаем да имаме конкретни суми на базата на нашия анализ и на базата на записаното в договора, които да надхвърлят предложенията на комисията, то това е плод точно на този анализ. Но съветът трябва да осъзнава това, дами и господа, защото ако ние не се споразумеем, то просто няма да успеем в крайна сметка а горните граници ще бъдат запазени, докато се достигне до решение. Но именно нашето предложение, балансът между разумни показатели, разумни цифри, а колкото те са по-трудни, толкова повече гъвкавост не трябва, точно тогава трябва да кажем, че ни е необходим собствен ресурс, и е, това е написано в нашия доклад. И слава Богу, комисията в крайната фаза направи интересно предложение. Е, също така е, на базата на данъка за финансовите транзакции да се намалят на вноските на отделните държави. Дами и господа, когато днес говорим за е, европейски инструмент, за европейски капацитет, е, Еврото е, всъщност е, е правилото, а не изключението. Ние тук е, залагаме на единството на бюджета, за да можем да имаме един силен Европейски съюз и в бъдеще. И когато сега, например, се занимаваме с данъка за европейските, за транзакциите, то тогава, ако не го свържем с бюджета, просто губим логика, логиката. Ние е, трябва да преговаряме бързо, за да можем да постигнем резултат, но не на всяка цена. Благодаря. Благодаря, господин Беге. Аз бих искал да кажете във вашата политическа група какви точно цифри цитирахте. Господин Калфин. Благодаря. Господин председател, уважаеми дами и господа, Европейският парламент има доклад върху многогодишната финансова рамка, в който казваме много ясно всичко, което трябва да заявим пред съвета на този етап. Ролята на доклада също е ясна. Ние трябва да информираме съвета и държавните ръководители, които ще заседават края на ноември да заявим пред господин Ван Ромпой каква е позицията на парламента преди следващата многогодишна финансова рамка, тъй като съгласно договора съветът може да вземе решение единствено с съгласието на парламента. За това е важно ние да ги уведомим предварително каква е нашата позиция. За това изготвихме и доклада. Надявам се той да се приеме с мнозинство при гласуването днес. Този доклад всъщност излага позициите на парламента. Както отбелязах, ние работихме в комисията заедно с господин Бълге, разгледахме различни резолюции в парламента и освен това осигурихме единство между основните партии по принципите на следващия бюджет. Защото това не е някаква задача за счетоводители. Тук опираме до политическата цел и изпълнението на договора за създаване на жизнеспособен съюз. Благодаря на комисаря Шевчович, на комисаря Левандовски, на кипърското председателство, което, както и предишното председателство, работиха за това парламентът да бъде включен в процедурата и да изрази ясно своето мнение. Благодаря и на председателя на Европейския парламент, както и на всички колеги, работили по темата, защото тази тема обединява до голяма степен всички нас тук. И гласът ни трябва да се чуе ясно. Искам да се спра на четири неща. Първо, размера на бюджета ще кажа, че предложението на комисията не осигурява достатъчно финансиране за всички цели, които сме си поставили. Това е ясно. Трябва да проумеем, че процедурата за следващата МФР се разглежда в една много трудна ситуация има предизвикателство и то е пред Европейския съюз и пред възможността Съюзът да реши своите проблеми. Има необходимост за финансови съкрещения, но европейският бюджет е нещо различно. Той не генерира дефицит. Ако националните бюджети трябва да се консолидират поради свръхизразходване през предходни години, това не се отнася до европейския бюджет. На второ място, европейският бюджет е бюджет за инвестиции. Той се използва за всичко това, което националните бюджети не могат да поемат поради ограниченията си. На трето място, европейският бюджет има смисъл точно заради допълнителните привлечени средства като инвестиции в държавите членки. 94% от този бюджет се връща в държавите членки и привлича допълнителни инвестиции, така че всяко евро, което се ореже, орязва и тези допълнителни средства, особено при регионалната политика. Много често представителите на правителствата обясняват, че гражданите просто не приемат идеята за по-висок европейски бюджет. Трябва да посочим обаче, че същите тези граждани и гласоподаватели очакват от европейските институции да работят заедно – и да предложат механизъм за излизане от економическата криза, за заетост, за работни места, за използване на всички инструменти на национално и европейско ниво. Така че аз няма да противопоставям националното на европейското като институция. Ние имаме общи интереси. Ако някои правителства искат да зададат отново основния въпрос, трябва ли ни повече Европа, искаме ли общи цели, тогава ние сме готови да започнем отново този дебат. Господин Бьоге говори за гъвкавостта на бюджета. При един ограничен бюджет гъвкавостта не е технически термин, а възможност за разпределяне на ресурса по най-ефективния начин, така че да се постигнат зададените цели. Има и приоритети в контекста на бюджета. Имаме традиционните си политики, но искаме да сме сигурни, че през едните 7 години ще се стимулира заедостта и растежа на европейските економики. Това е функцията на европейския бюджет. Ние сме готови да разгледаме всички идеи за по-ефективно изразходване на средствата, но имаме нужда от един бюджет, който да обезпечи заетостта и растежа, особено заетостта при младите хора. Не веднъж сме говорили с комисията за заетостта при младите хора. И накрая по процедурата искам да кажа в пленарна зала това, което сме казвали не веднъж. До сега при МФР има две процедури. Едната е процедурата на съгласието и процедурата на съвместно вземане на решение възоснова на около 70 различни документа. Ние не искаме съвета да взема решение чрез съвместното вземане на решение, което е право на парламента. Искаме да договаряме с държавите членки по всички тези документи. Благодаря. Благодаря, господин Калфин. За вас се отнася същото, което казах за господин Бяге. Сега давам думата на председателя на Комисията по бюджети, господин Ламасур. Много е хубаво, че вие говорите и от името на нашата делегация. Ще допълня нашите докладчици, като наблегна на два ключови въпроса за парламента. На първо място, ние не можем да се съгласим с МФР, ако не се реши нещо за реформата на ресурсите, за принципа. Ако не се постави под въпрос механизма за корекции, както и графика за изпълнение. Така или иначе, няма демократ, който да може да защити сегашната система за финансиране на европейския бюджет. Някои от принципите противоречат на принципа за справедливост, но просто са били въведени в миналото и тези годишни корекции, например, не са свързани с никакви дебати и разисквания. Нито един от нас в тази зала не може да обясни на гласоподавателите си, как се изчислява и националния принос за бюджета на Европейския съюз. но не бива да се придържаме към статуквото. Комисията и кипърското председателство полагат усилия и трябва да им благодарим но за жалост реформата не е започнала. Необходимо е да се работи усилено, да се стигне до едно съгласие за многогодишната финансова рамка. На второ място. Бюджетното единство. Миналата седмица имахме съвета, Европейския съвет, който поиска от господин Ван Румпой да се говори за бюджетен капацитет на еврозоната. Като това ще се разгледа до края на месец декември. Искам да подчертая, че за нас тази тема влиза в противоречие с текущите преговори. Всъщност ние искаме същото, искаме да се харчи разумно и да се предвиди допълнителна помощ за държавите членки, които правят е, тежки бюджетни усилия. Добре, Същевременно имаме фонда за приспособяване към целите на глобализацията. Ако приходите там постъпват от националните бюджети, е ясно, че държавите, които финансират този фонд, ще използват използват претекста, за да замразят своите вноски към европейския бюджет. Това ще се отрази на собствения ресурс и на общностния ни бюджет. В крайна сметка ние говорим за едно и също. По графика обаче ни се казва, не, не, вижте, това е за бъдещето, не се притеснявайте. Е, да, няма да започне всичко от 1 януари 2013 година, но ние сме в дългова криза. Не би трябвало да се вземат решения, които ще се прилагат след 2020 година, след тези, които ще поемат работата от следващите след нас. Ето защо казвам ясно, парламентът не може да се съгласи с многогодишната бюджетна рамка, ако не сме сигурни, че всички фондове за укрепване на европейската солидарност не са интегрирани в бюджетната политика. Това е много важно. Може да има бюджетни приложения, таблици, разработки за различните политики, но ние не можем да приемем общностния бюджет да замръзне като някакъв исторически паметник с предишните стойности. Има нови нужди, те се не бива да се договарят между правителствата без парламентарен контрол. Благодаря, господин Ламасур. От името на съвета, господин министр Мавроянис ще вземе думата. You, Благодаря, господин председателю. Добър ден на всички. Господин председателю, почитаеми депутати, господин председател на бюджетната комисия, почитаеми докладчици, господин Шевкович, господин Левандовски, дами и господа. Първо искам да ви благодаря за поканата да участвам в този важен дебат. Всички знаем, колко е важно бъдещата многогодишна финансова рамка да бъде надежна. Съветът придава огромно значение на навременното приключване на споразумението. Това ще даде възможност на Европейския съюз да действа така, че да може да прилага своите политики. Затова са много важни сроковете по това споразумение, но е важно и качеството на споразумението. Приветстваме също така тясното сътрудничество по този въпрос с Европейския парламент. Много съм благодарен на Лен Ламасур, както и на двамата са докладчици, господин Бьоге и господин Калфин, за ангажимента им към темата, както и решимостта им да постигнем резултат, който да бъде приемлив и за двете институции. Кипърското председателство придава огромна значимост на продължаването на редовните срещи с вас. Ние ще продължим да го правим, докато не постигнем споразумение. Искам да благодаря и на Жан Люк Деан и госпожа Аниансен за работата им по приходите. Кипърското председателство работи в тясно сътрудничество с председателя на съвета, при придвижването на тази тема към нивото правителствени ръководители. Европейския съюз и държавите членки последните години предприеха значителни стъпки за да преодолеят економическата и финансова криза. Следващата многогодишна финансова рамка трябва да направи така, че бюджетът на Съюза да изведе Европа от кризата по един устойчив начин. Съгласни сме, че бюджетът на Съюза трябва да действа като катализатор за растеж, за работни места в цяла Европа, като даде тласък на инвестициите в човешкия капитал. В бъдещата многодишна финансова рамка разходите би трябвало да вървят за растеж, за заетост, за конкурентоспособност и сближаване в светлината на стратегията Европа през 20-та година. В същото време всички знаем какви са ограниченията, при които трябва да работим. В времена на финансова дисциплина е изключително важно бъдещата рамка да отразява усилията за консолидиране на държавите членки, така щото тяхната задлъжнялост да бъде по-устойчива. Трябва да направим така, че всяко едно евро, което бъде разходено, има принадена стойност и в бъдещата финансова рамка трябва да има качество на разходваните средства. Работата напредва. Видяхте ревизираната версия на котията за преговори, която излезе за съвета по общи въпроси през септември. Имаше неформална среща също така миналата седмица в Люксембург, където имаше друг съвет по общи въпроси. Високо бе оценен от вашите представители е, работата на съвета в този случай. През тази седмица ще излезем също така с още една нова версия на тази котия за преговори. Там ще излезем с един общ подход, който ще даде различни предложения по качествени въпроси, свързани с различните рубрики за разходи по собствените приходоисточници. Председателството вчера излезе с един а, свой документ, който да насърчи дебати, по-специално по въпроса за корекциите. Продължават а, дебатите в съвета и за това на този етап не мога да ви дам по-ясна позиция за това как дебатът по МФР или по собствените приходоисточници ще се развие. Кипърското председателство е убедено, че заедно с Европейския парламент ще можем съвсем скоро да имаме по-голяма яснота за параметрите, около които ще се сключи споразумение. Председателят на Европейския съвет свика специален Европейски съвет на 22-23 ноември. Той обяви, че е готов заседанието да продължи толкова, колкото е необходимо. Кипърското председателство споделя тази цел и продължаваме да работим активно всички държави членки и с вас преди заседанието от ноември. Господин председател, почитаеми депутати, следим с огромно внимание дебатите по доклада на Бьоги и Калфин по-късно ще се гласува по него. Искам да благодаря на двамата докладчици за работата им по доклада. Той съдържа много важни елементи, които ние ще е, цитираме на е, държавите членки. Същото се отнася и до разходната част, както и приходната част. Работата на господин Дайен и госпожа Янсен. Благодаря и на тях е, за отличната работа и за сътрудничеството. До момента имаме отлично сътрудничество, надяваме се то да продължи. Говоря за сътрудничеството с господин Ламасюр, както и целият екип, който се занимава в преговори в Европейския парламент. И искам да ви благодаря лично, господин председател, господин Шулц, за личното ви участие, както и помощ, и най-вече за ясния ви ангажимент към това Европейският съюз да има най-важния инструмент, с който разполага, за да може да отговори на амбициите си за работа, за растеж, за младото поколение, за да може ние да спазим договора между поколенията. Постигането на най-добрия резултат за МФР за най-доброто бъдеще на Европа не е само приоритет на кипърското председателство. Това е едно общо усилие, което включва и Европейския парламент, и съвета и Европейския съвет. След присъждането на Нобеловата награда на Европейския съюз, ние сме длъжни да покажем на нашите граждани, че можем да се обединим около една основна част от европейския проект и че правим всичко възможно Европейският съюз да стане по един съюз по-близо до гражданите, че той е част от решението и да предложим на всеки един от нашите граждани едно по-добро бъдеще. Очаквам с нетърпение да чуя вашите становища по въпроса. Благодаря. Данка, Маврианес. Das Wort hat jetzt für die Kommissioner Vizepräsident. Господин Шефчович, благодаря. Не, благодаря, господин председател. Искам да Изреза нашето становище на доклада на Европейския парламент по многодишната финансова рамка. Това е, може би, най- важната точка в дневните редове на всички институции на Европейския съюз в този мандат. С решението за МФР ние ще изпратим послание на външния свят, че можем да постигнем целите си, заложени в стратегията Европа през 20-та година, ако имаме достатъчно средства за финансиране на общите политики и ако можем да играем своята важна роля на международната сцена. За първи път многогодишната финансова рамка се договаря по новите договори. И Януш, и аз ясно подкрепяме волята на парламента да упражнява пълно правомощията си. Искам да благодаря на кипърското пък и на датското председателство за това, че установиха една отлична рамка и отлично сътрудничество с преговорния екип на парламента и на комисията. В неформалния обмен на становища преди последния съвет бе особено важен. Както знаете, съветът по общи въпроси е мястото, където тече дебата по МФР и заедно с Януш ние защитаваме предложенията на Европейската комисия, както и е, активното участие на парламента. Разгледахме много внимателно вашия междинен доклад и подкрепяме вашите отправни точки. Това е един инвестиционен бюджет. Трябва да повторим това послание не веднъж, а многократно защото много често се губи това послание и по време на преговорите, и в европейските дискусии. Имаме ясни аргументи, защото дори съветът признава катализиращата роля на този бюджет, когато се прие през юни пакта за бюджетна дисциплина и растеж. Първо някои общи въпроси, преди да дам думата на колегата Левандовски, който се занимава с бюджетни въпроси в комисията. Първо, обема на бюджета. Обедени сме, че предложението ни за 1,08% от брутния национален доход представлява една добра цифра, която ще даде възможност за стабилизиране на ОСП, на Кохезионния фонд и ще ни даде възможност да имаме повече средства за постигане на приоритетите от стратегията Европа през 20 година. Важен е фокуса, който вие поставяте за качеството на разходите в бюджета, защото с тези средства искаме да постигнем един качествен скок, що се отнася до разходването на тези средства, както и една европейска добавена стойност. Искаме да доведем до едно упростяване, ефикасност и ефективност. Що се отнася до прилагането на условията на макроекономическо ниво, виждам, че докладът е против предложението на Европейската комисия. Искам да подчертая, че предложението на Европейската комисия не е някакво принудително средство. Идеята е чисто и просто да служим за стимул, за да има по-голямо освояване на средства, по-голяма ефективност и ефикасност. Целта не е да на налагаме наказания на регионите, които имат нужда от тези средства, а да направим така, че средствата да отидат конкретно за недоразвити е, области в държавите членки. Що се отнася до административните разходи, е, трябва да кажа, че тези 5% за 5 години намаляване на бюджета за администрация е едно огромно усилие, имайки предвид кризата и всички усилия, всички, извинете, агенции, институции трябва да ги приложат. Що се отнася сега до сроковете? Знам, че голямата част от хората тук са убедени, че имаме нужда от решение преди края на годината, за да може да продължи от 1 януари нататък едно ефективно и ефикасно разходване. Благодаря. Комисар Левандовски. Комисар Левандовски е следващият оратор. Уважаеми господин председател, уважаеми евродепутати, господин министър, Нека първо да благодаря на Европейския парламент за това, че дава тласък на тази дискусия, знаем, че преди това имаше резолюция на Европейския парламент. Господин Ламасюр се опита да извърши реформа и да се разгледа приходната страна. Във вашия междинен доклад се съдържа посланието за единен бюджет – Наистина единството може да има различни проявления, но като говорим за единство на бюджета, трябва да се има предвид и приходната и разходната част. Те трябва да се допълват взаимно, а не да си пречат. Ние също смятаме, че сегашната система има някои слабости и трябва да се подобри. Днес комисията ще позволи засилено сътрудничество при данъка върху финансовите сделки. Освен това, системата за ДДС ще замени сегашната статистическа ДДС система, която е твърде осложнена. Ще се спре и на приходната част. Когато чуем призивите, особено от Лондон, за повече прозрачност и по-голяма справедливост, ами ето ние имаме системата на корекции. Тя е напълно справедлива за всички. Ще се спре и на хоризонталните въпроси, като гъвкавостта. Да, ако има ограничения, ни трябва по-голяма гъвкавост – Същевременно трябва да сме готови и за непредвидените събития. Необходимо е да помислим за цялостния финансов пакет и неговото увеличаване. Във вашия междинен доклад вие също говорите за това. Добре е да се помисли за един бюджет за непредвидени обстоятелства. Например, планът за економическо възстановяване беше възможен именно благодарение на един такъв механизъм. Но ние сме отворени за идеи по отношение на формата, която ще придобие тази гъвкавост при бюджета 2014 до 2020 година. При проектите, ИТЕР, Галилео решихме да ги отделим от мащабните проекти, но там не сме се отказали от финансиране, така че тук мислим еднакво. Мислим еднакво и по отношение на тези прословути неизпълнени поети задължения. Ние трябва да имаме предвид ежегодното бюджетиране. И единственото решение е при неизпълнените поети задължения е да се правят едни реалистични годишни бюджети, а не да се пишат фантасмагории, откъдето и да проистичат проблемите с задълженията. Освен това, чуваме призива за упростяване. Той идва от всички страни в Европа. Затова и тук е необходимо да постигнем резултат. Ние работим по финансовото регулиране и Кагресе беше много а, ценен участник в това отношение, не винаги лесен за съвместна работа, но така или иначе ние не искаме да имаме 57 програми за изразходване на средства, а да ги обединим отраслово и без да разводняваме предложението, да помислим и за тази страна. Мисля, че с толкова много усилия ние ще успеем да предложим на Европа един добър бюджет за едните 7 години. Комисар Левандовски, ви бегинен Благодаря, господин Левандовски. Сега започваме с разискването на докладчиците. Изказванията са в рамките на една минута за комисия. Уважаеми дами и господа, много ви моля, не се опитвайте в тази една минута да опишете целия бюджет. Няма да успеете, няма да успеят и нашите преводачи. За това би било добре да се концентрирате на най-същественото за вашата комисия. Започваме това разискване с колегата Джанако, която е много опитна колега. Моля ви, бъдете кратка. Давам ви думата. Благодаря.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 Многогодишната финансова рамка е изключително важна, поради това, че обхваща повече години. Чухме информацията за преговорите с съвета, виждам, че те не тъкат толкова положително. Ясно е, че съветът иска много големи съкръщения, които стоят в противоречие с действителното състояние на Европейския съюз в рамките на економическата криза. Многогодишната финансова рамка би могла да помогне много в светлината на глобална Европа мерки за външна дейност и така нататък. Европейската комисия представи е, много разумна рамка на средствата, защото Европейският съюз трябва да изпълнява своята международна роля, също така трябва да е подготвен и за непредвидени събития. Така че тук е, съществува възможност Европейският съюз да може да използва всички инструменти, които се отнасят до отделните мерки, и които се отнасят до отделни държави, където става дума за опазване на демокрацията. Европейският съюз наистина трябва да се възползва от подкрепата, предлагана от МФР, така както предлага Европейският парламент. Ние поставяме акцента точно върху това. Това, което в момента желая съветът, наистина не е приемливо за нас, е, що се отнася до политиката на, Европейската, на Европейския съюз. Тук е, съветът е, просто не осъзнава истинските проблеми. Благодаря. Благодаря, госпожо Джанако. Господин Гьоренс от Комисията за развитие. L'approche malthusienne, selon laquelle on ne peut vivre dans la prospérité, така или иначе, ние не можем да се придържаме към подхода, при които едни живеят в разкош, а други в мизерия. За това и трябва да се работи в рамките на цялостния Европейски съюз. Комисията разбира това и за това е, ние Смятаме, че политиката за развитие на районите не бива да се използва за нагласяването на този труден бюджет. Необходимо е да се мисли за стратегическото партньорство, за хуманитарната дейност, за дейностите, в които Европейския съюз е водач на международната сцена. Същевременно ние трябва да сме едини, да бъдем котвата за тези, които не могат сами да се оправят. Също Същевременно ние говорим за дневния ред за промяна и днес е изпитанието за това. Трябва да се подготвим за предизвикателствата, които ни предстоят. За комисията по международни въпроси господин Камал. Благодаря, господин председател. Ето, правителствата в целия Европейски съюз трябва да затегнат коланите, намаляват задлъжността, дефицита, но решението тук като че ли е да се увеличи задлъжнилостта и да се харчат повече средства на дънакопладеца, да продължим с тези пилещи субсидии, вместо да се съсредоточим върху по-доброто използване на стоящите средства. В Комисията по международния търговия ние точно това искаме. Искаме да подпомогнем малките и средни предприятия да излязат на международните пазари, да улесним търговията. Искаме също така предприемачите в развиващите се страни да отговорят на нашите изисквания, да направят растеж в своите страни и да намалят а, своето а, разчитане на а, помощи. Как да се върнем към растежа? Колко големи европейски фирми са били създадени последните 20 години, питам аз. Къде е Google и Facebook на Европа? Трябва да се опитаме да постигнем единния пазар, да насърчаваме предприемачите и да направим път за растежа. Благодаря. Благодаря, господин Камал. Господин Мулдър от Комисията по бюджетен контрол. Благодаря, господин председател. За Комисията по бюджетен контрол е най-важно средствата да бъдат влагани правилно. Това означава, че ние очакваме в даден момент Сметната палата да ни е, издаде положителна, е, положителен сертификат за надежност, а не е, отрицателен. Е, нашата комисия застъпва становището, че е, трябва да е, имаме подобна декларация и в национален мащаб. Е, защото всяка държава трябва да отговаря за изразходваните европейски средства. Днес вероятно ще бъде прият новият финансов регламент и той ще бъде основата за националните сертификати за надежност. Държавите членки трябва да бъдат окоражени да подават такива декларации и трябва да получат съответни стимули за това. Те трябва да получат преферен... преференции, преференциално отношение в сравнение с останалите държави, които не изпълняват е, тези изисквания. Госпожа Берев с Комисията по заетост. Благодаря ви, господин председател. Европейският съюз получи Нобелова награда за мир заради своята солидарност. Няма солидарност без бюджет. През последните 14 години националните бюджети растяха по-бързо от бюджета на Европейския съюз, а бюджетът на ЕС намалява по-бързо, отколкото трябва, за да се изпълни правилно. МВФ вече обяснява, че политиката на финансови ограничения е контрапродуктивна. Необходимо е да се направят структурни реформи, но структурните реформи би трябвало да означават инвестиране в човешкия капитал, защото нашето най-голямо богатство са нашите граждани. Не би трябвало бюджетът да бъде използван като стена за консолидиране на социалните разходи или разходите по политиката за сближаване. Би трябвало да можем да се изправим пред предизвикателствата и да изработим програма за най-лишените. Благодаря. Благодаря, госпожо Парас. Сега от името на Комисията по индустрия, следователска дейност и енергия, колегата Херцог. Уважаеми колеги, сега е важно ние да променим нашата политика. Ние трябва да бъдем сплотени. Крайно време е да изпълним ранковите условия за растеж. Ние трябва да създадем структури, които да изтласнат напред нашата економика. Необходим ни е единен вътрешен пазар. Също така са ни необходими важни крачки напред, за да можем да спечелим отново доверието на нашите граждани. Като член на комисията ИТРЕ искам да подчертая колко е важно да се инвестира в растеж. Необходими са ни също мерки в сферата на индустриалната политика. Ние не можем да си позволим с канибалски методи да се отнасяме към а, политика, например, свързана с програмата Галилео. Необходима ни е програмата Космо, необходима ни е също и програмата Connecting Europe, свързана Европа. Необходими са работни места за млади предприемачи и изобщо за млади хора. Аз смятам, че това е най-голямата загуба от кризата, че ние загубихме едно младо поколение. Така че трябва наистина да предприемем нещо. Уважаеми господин комисар, ще ви подкрепим във вашите усилия в тази насока. Председателят, благодаря госпожа Харцог. От същата комисия, госпожа Матиас. Благодаря, господин председател. В комисията ИМКО ние работихме заедно с колегите и също така не забравихме околната среда и здравеопазването. Виждам, че това се прави напоследък. Желаем увеличаване на средствата за финансиране на дейности в тези сфери. Ние искаме 25% повече средства за опазването на климата и също така ни е необходим по-голям ресурс за опазване на биологичното за много, многообразие и е, защита от е, аварии и е, бедствия. Да, е, в многогодишната финансова рамка става дума и за политически аспекти, в които ние трябва да участваме. Ще продължим ли е, с политиката на економии или ще следваме политика на солидарност? Искаме ли да вървим напред или да се върнем назад? Живеем във време, е, в което не можем да си позволим да продължим старата политика. Тук не желаем последователност, желаем прогрес. Госпожа Матиас. Благодаря. Колегата Симсън от е, Комисията по транспорт. Благодаря, господин председател. Говоря от името на Комисията по транспорт и туризъм. Ще се съсредоточа върху вашия съвет, е, е, като говоря само по два въпроса. Първо, трябва да се насръчи растежа, работните места. Това е криягален камък на плана за възстановяване на Европейския съюз, както и визията за 2020 година. Транспорт и предоставяне на инфраструктура могат да се окажат изключително важни за постигане на растеж и работни места като част от този план. Приветстваме предложението на комисията за инструмента свързване на Европа, защото това ще бъде ефикасен инструмент за трансгранична транспортна инфраструктура, която да бъде и устойчива и постижима. Всеки транспортен министр, с който се срещам, иска помощ от Европейския съюз, за да изгради транспортна инфраструктура с добавена стойност в държавата си членка. Много често обаче явно посланията не стигат от транспортните министри до финансовите министри и обратно. И в заключение, господин председателю, Предложението на комисията се приветства от нашата комисия. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин Ковач. Председател, уважаеми колеги, регионалната комисия на нашия парламент прие становището, че финансирането на политиката за сближаване трябва да бъде запазено най-малко на равнището от периода 2007-2013 година, което е абсолютното минимално равнище на финансиране и следователно в бъдещите преговори на парламента трябва да представлява долна граница която не бива да бъде прекрачвана. многогодишната финансова рамка и годишният бюджет на европейския съюз са инвестиционни инструменти допринасящи за икономически растеж повишаване на конкурентоспособността и жизнения стандарт на регионите и разбира се за повишаване на работните места. отдясно и отляво слушаме много често високопарни речи че ни трябва повече европа нека да не бъдем лицемерни от една страна да говорим че отговорът на кризата е повече европа а от друга страна някои държавни и правителствени ръководители от страни членки да се договарят за финансово орязване на тази повече европа особено в кохезионната й част което ще доведе само до компрометиране на нашите цели заложени в стратегия. two thousand and twenty уважаеми колеги призовавам ви да приемем текста днес на междинния доклад за многогодишната финансова рамка на нашия парламент и да го отстояваме пред съвета. благодаря ви. Il y a une demande de carte bleue de Madame Яконсар. Euh, vous l'acceptez? Имаме искане за синя Госпожа Якобсон, приемате ли? Е, Госпожо председател, искам да задам въпроса дали е значителна загуба за Италия, България, Гърция и други страни и какво ще стане с богатите страни. дали тези страни страдат от това положение? Uh, Не знам дали разбрах правилно въпроса ви, но и всички извличат полза от тази кохезионна политика и получателите и платците, така че и двете страни извличат полза. И държавите членки, които имат нужда от е, инструментите за солидарност, но и страната, която допринася повече към бюджета на Европейския съюз, също извлича полза. И това трябва да бъде представено по най-добрия начин на европейските граждани и на накоплаците. Няма печеливши или губещи от кохезионната политика. Всичките 500 милиона в е, Европейски съюз, на нашия континент, всъщност печелят от кохезионната политика. Мисля, че това ме попитахте или поне се надявам. Но, on va avancer dans le débat. Je donne la parole maintenant à monsieur Deca... Господин Декастро, Комисия по земеделие. Госпожо председател, почитаеми колеги, пред Комисията по земеделие, за която съм и докладчик по този междинен доклад и на която съм и председател, ясно заяви, трябва да бъде замразен в реални, а не номинални стойности бюджета за ОСП. Независимо от нейната ни позиция, която и позицията на мнозинството. Сега трябва напълно да подкрепя доклада по собствена инициатива на Калфин и Бьоги, които извършиха отлична работа. Това ще ни даде възможност да имаме силна и компактна, както и единна преговорна позиция на Европейския парламент. Трябва да подчертая, че какъвто и да е бюджет, общата селскостопанска политика ще бъде допълнително урязана и заради това ще бъде много трудно да се постигне съгласие за реформите. Всички политически групи при нас в в Земеделската комисия винаги са потвърждавали, че не трябва да се гласува окончателно за реформите, докато няма яснота за бюджета. А бюджетът трябва да бъде адекватен на предизвикателствата, пред които е изправено замеделието на бъдещето. Благодаря. Господин Ферейра, Комисията по рибарство. Благодаря, господин, госпожо председател. Многогодишната финансова рамка 2014-2020 всъщност предвижда съкръщаване на средствата в сравнение с сега действащата финансова рамка. Ние трябва да се погрижим за това да не се приемат неприемливите съкръщения на средства, които предлага съвета. По отношение на рибарството ние имаме 6,6 милиарда като предложение за основния инструмент за финансиране. Става дума за Европейския фонд по рибарство и това означава 955 милиона средно годишно, отколкото в настоящата бюджетна рамка за 2013 година. И за отделните години от тази рамка ние ще имаме по-малко средства на разположение, отколкото през 2013 година. Това означава, че настоящата финансова рамка няма да стигне, а бъдещата финансова рамка ще бъде още по-тясна. Ако ние е, пренасочим още средства за други цели, както се предлага в доклада, то ние бихме отхвърлили този доклад. За културата по култура и образование господин Локергард. Er Благодаря. Това е доста сложна задача в тези времена на економии да се подкрепя дейност, свързана с младеща, образованието и сектора на културата. За щастие, ние винаги установяваме, че комисията и компетентния комисар наистина правят много амбициозни предложения. Радваме се за това. Тук става дума за обучение, въпроси на спорта и младеща и защо за сектори, които в тези времена на економии трябва да се радват на подем и това ни радва много. Искам сега да се обърна към държавите членки, които изказаха положително отношение към предложението на комисията и е, за нашата подкрепа. Е, да, е, аз е, мога да им благодаря, но това, което ще кажат финансовите министри, ще трябва да изчакаме тяхното мнение, за да видим какъв ще бъде ходът на преговорите. Госпожа Род Берен от Комисията по е, правни въпроси. Уважаеми колеги, при съвета и при държавите членки много често при мен е, възниква впечатлението, че те непрекъснато желаят да стеснат рамката. За това трябва да кажа, като че ли е, те са една раздвоена личност. Те винаги искат да възлагат на Европейския съюз нови задачи. Отчасти ние подкрепяме това с нашите приоритети. Обаче те не искат да поставят Европейския съюз в положение да осигури достатъчно персонал за изпълнение на тези задачи. Добре, селскостопанска политика, политика в сферата на културата, на изследователската дейност, социална политика, регионално развитие, това са изключително важни сфери за нашите държави членки и регионите, от които идваме. Сега, държавите членки, те трябва да вземат предвид кой ще трябва да изпълнява тези политики, кой ще трябва да се погрижи за това проектите да се изпълняват и да текат средства. Трябва да има достатъчно персонал за това и то достатъчно е, добре квалифициран персонал. Най-доброто, което можем да предложим е, на базата на мултикултурализма от много държави на Европейския съюз при спазване на географски баланс и с чудесни познания по чужди езици. А какво желая съветът, какво искат държавите членки и да правят економии точно тук? Уважаеми колеги, ако нямаме административно добре уредена финансова рамка, ние няма няма да бъдем в състояние да изпълняваме отделните политики. За това ви е, призовавам, е, призовавам и е, председателя на съвета в новия статут, който ще се приеме, да се предвидят и тези аспекти. Благодаря, госпожо Радберент. Господин Ческовски получава думата сега за една минута от Комисията по конституционни въпроси. Не бива да отслабваме натиска. Трябва да работим, докато стигнем до подходящото съгласие за МФР. Най-важното трябва да дойде на първо място. Не може да искаме повече Европа, да нямаме амбициозен бюджет. Освен това, трябва да се има предвид, че Амбициите ни могат да се изпълнят само с този единен бюджет и като същевременно трябва да осигурим демократичен контрол на целия процес. Имаме европейската рамка, както каза и господин Ламасюр, не е необходимо да измисляме топлата вода. Същевременно няма как да се работи ефективно, ако непрекъснато се мисли за нови бюджети и нови институции. Това ще доведе до фрагментиране на Евросъюза. Благодаря ви. А сега госпожа Зубер за Комисията по правата на жените. Благодаря, госпожо председател. При разискването в Комисията за жените, права и, правата и равнопоставеността, ние бяхме единодушни, че в следващата МФР е ще трябва да се обърне по-голямо внимание точно на тези аспекти. Е, до сега обаче това не е направено. Важно е да се е, вземат предвид е, социалните права в времената на економическа криза. Не трябва да има съкръщения, когато става дума за специфичните политики насочени към жените. Важно е да се инвестира сега точно в тези сфери, например в програмата Дафне, която си поставя целите за спазване на принципа за равнопоставеност. Също така тази програма създава много шансове за гражданите. Трябва организациите на жените, то по-малките организации да бъдат подпомагани, защото именно те са носителите на промяната. В сферата на правата на жените и в други сфери сега се предлагат съкръщения на бюджетните средства. Предлага се също да се разходват по-малко средства за економическа и социална сплотеност, но това е всъщност ядрото на общностната политика. Имаше и въпрос. А сега думата е на групите господин Гарига за НП. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че не е много честно, че ние в Европейския парламент трябва да настояваме за увеличаване на ресурсите. Трябва да се мисли и за разходната част. Така или иначе водим политическо разискване за политическите цели. И тук целият Европейски съюз трябва да се мобилизира така, че да плати за политическите ни приоритети, които всъщност ни обединяват тук. Това са приоритетите на бъдещите години. За нас е важна стратегията Европа 2020 за растеж и работни места, но Въпросът е как да пренасочим приоритетите си, след като имаме един ограничен ресурс. Европа преживява тежка финансова криза. Същевременно не бива да режем клона, на който седим и да не използваме единствения общ инструмент, който имаме за постигане на тези цели. Да, правят се съкръщения. Знаем, това. Това е застъпено и в предложението на комисията, но трябва да настояваме и пред комисията, и пред съвета. Ако ще се намаляват средствата, трябва да има възможно най-голяма гъвкавост, защото при един намален бюджет без гъвкавост няма да си постигам, постигнем целите. Матика Госпожа Тоя. Бюджетът е програмата на една институция. От него се вижда какво иска да прави една институция в бъдеще. Ние сме изправени пред основен избор. Искаме един бюджет за оцеляване, за бавна скорост, по-малко за всички или един бюджет коражлия, един бюджет, в който ще има инвестиции за растеж, за работни места, за младите, за новаторството, за бъдещето на Европейския съюз и неговото развитие. Всички трябва да разберат, както каза и колегата Калфин съвсем ясно, Европа може да направи това, което държавите не могат да направят за всички сфери, за териториите, за регионалното развитие, където кохезията може да разруши живота на хората. Големият европейски избор може да бъде задушен от дебатите в съвета, но не само там, между държавите, които плащат, държавите, които извличат полза. И това е голям проблем. Трудно е, разбира се, да видим с цифри и с а не с а, думи само, че онези, които плащат, а, всъщност извличат голяма полза от сближаването на економиките и растежа. Съветът тези дни работи точно за това да сложи до различните рубрики отделните цифри. Започна а, войната на позициите. Има държави членки, които смятат, че бюджета всъщност е, трябва да може ще бъде разхвърлен навсякъде. И може би един, да се опитат да отговорят на някои настроения в държавите членки, е, къде, където е нормално да се развият такива отношения по време на криза. Европа не е довършена, многократно сме го казвали. Подписахме пакт за стабилност, който трябва да бъде и пакт за развитие, но така сме се стабилизирали, че стигнахме до рецесия. Ето, да се възползваме от тази възможност с този бюджет, с тази многодишна финансова рамка, да я направим избор в правилната посока. Благодаря. Благодаря, госпожо Тойо. Госпожа Йенсен има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Групата на АЛДЕ смята, че гъвкавостта е изключително важна като тема. Собствените приходи сушници също. В новия документ от съвета, който получихме вчера, виждаме ясно, че има проблеми с собствените приходоисточници. Нещата са сложни, системата е несправедлива и трябва да бъде променена. Притеснителното е тук са нетните плаци и най-вече кипърското председателство. Ето точно тук а, трябва да се тръгне. Не трябва да следваме този принцип. Истинските потребности, истични, истинските разходи трябва да бъдат взети предвид, а не сумите, които се връщат на държавите членки. Не може да се засяга земеделието, казват някои. Националните хазни получават средства обратно. Имаме 6 нови точки за собствените приходоисточници, но ние искаме своя система. Предлагам съветът да стигне до ясна позиция. Благодаря, госпожо председател, господин комисар Ремандовски, е, господин представител на съвета. Добър ден. Първо трябва да кажа, че съм потресена, като чух е, речта на представителя на кипърското председателство. Колко малко европейски план се чувства в тази реч. Не чувствам е, никаква решимост за работа на бъдещето на Европа, като слушах вашите предложения за следващата МФР. В Европа ние сме изправени пред ситуацията, в която от една страна знаем, че държавите членки трябва да консолидират бюджетите си, а от друга страна знаем, че трябва да се грижим за е, устойчив растеж. Ние трябва да се борим срещу климатичните промени. Ние трябва да преориентираме нашата економика и да я превърнем в безвъглеродна економика, в нисковъглеродна економика. И е, трябва също да тласнем напред проекта Европейски съюз, но това не е възможно при такова орязване на бюджета, каквото каквото предлагат нетните платци в съвета. Това не е политически сигнал, издържан в европейски дух. Защо е важно да имаме собствени средства, собствен ресурс и защо трябва да регулираме финансовите пазари, за да ги включим в овладяването на кризата? Защото това е знак за справедливост, защото банките трябва да поемат отговорност и не е възможно само да накоплаците, само обикновения човек да плаща за кризата. Е, всеки трябва да даде своя принос, включително и тези, които спекулират по финансовите пазари. Затова този данък върху финансовите сделки е економически и политически важен знак, който трябва да даде е, своя принос е, за социалното единство в Европа. Господин Левандовски говори за системата за стимули. Държавите членки трябва да плащат по-малко от своя брутен национален продукт, ако участват в е, данъка върху транзакциите. Една трета отива в националните в държавите, а две трети в общия бюджет на Европейския съюз. И това е взаимно изгодна ситуация, както за Европейския съюз, така и за държавите членки. Очакваме съвета да преосмисли позицията си в това отношение. Също така политическите разговори са изключително важни. Аз мятам, че в действителност има достатъчно основания да се създадат допълнителни модели на стимул, също и от европейския бюджет. Той е неделим. Ние тук няма няма да се оставим да ни отнемат правото на демократичен контрол върху бюджета, каквито опити има и каквито опити се правят от някои държави и правителства. Те трябва да бъдат сигурни, че ние ще защитаваме нашите права като парламент и ще се борим за една наистина демократична Европа, също и в отношение на бюджета. Господин Ашфорд, минута и половина. Госпожо председател, поздравявам нашите докладчици. Трябва да кажа, че можем да подкрепим голяма част от съдържащото се в докладите, но ще се спра на три въпроса. Първо, размера на бюджета. Необходимо е да имаме предвид, че държавите, членки и техните правителства преживяват трудни времена. За това ние смятаме, че трябва да има повишаване с 1% от БНТ. На второ място, собствените ресурси. Можем да чуем различни идеи, но не сме убедени, че трябва да се разчита на ДДС или на данъка върху финансовите сделки. На трето място, ребата или отстъпките. Нека ви напомня, че тук опираме до математически принципи, а не до сантименти или политики. И на последно място, усилията, които се правят за излизане от кризата на европейската економика, се обвързват с едни силно намалени ресурси. Не е ли крайно време да формулираме приоритети за изразходването на средствата в европейски мащаб? Изправени сме пред труден избор, но този избор трябва да се направи, за да има Европа добавена стойност. Благодаря. Благодаря ви, господин Клюд, две минути. Благодаря. Първо искам да благодаря най-сърдечно на двамата докладчици. Смятам, че междинният доклад като цяло е, добре показва позицията на парламента в ужесточения спор между парламента и съвета. От гледна точка на моята политическа група, аз искам да посоча най-вече, че политиката на економии през последните години очевидно се провали. В страните, които осъществяват такава политика, е, беше е, изключително намален растежът, имаше също спад в данъчните постъпления, а се увеличи бедността и се увеличи безработицата. Как ще изглежда тази политика за следващите 7 години? В по-голямата част е, на европейския бюджет, да, по-голямата част от него отива в държавите членки и средствата се разходват за развитие на економиката, изследователската дейност и образованието. Затова ние не искаме да се съгласим в никакъв случай за съкръщаване на средства в МФР. Аз искам да дам един исторически пример. В Германия след Втората световна война имаше дълбока економическа криза. Имаше едно споразумение за намаляване на дълга и имаше намаляване не само на дълга, а в рамките на плана Маршал съвсем целенасочено бяха заложени импулси за растеж чрез програми за подпомагане, за насърчаване и това до допринесе Германия да излезе от ситуацията на висока задлъжнялост след Втората световна война. По тази причина ние смятаме, че ние не трябва да съкръщаваме средства, а трябва да укрепим бюджета, трябва да дадем възможност а, за растеж а, и по този начин да бъде преодоляна кризата. Искам а, да се огранича в рамките на моето време и да подкрепя изрично казаното от Хелка Трупел във връзка с темата собствени ресурси и е, данъка върху финансовите транзакции. Ние подкрепяме тази позиция и бихме желали парламентът, е, когато става дума за собствените ресурси и за данъка върху транзакциите, да остане на висота и да бъде малко по-ангажиран. Благодаря. Е, Господин Моргант има думата. Благодаря, госпожо председател. Този средносрочен доклад за МФР дава няколко интересни идеи, с които сме съгласни, като например необходимостта да има умерено и устойчиво ниво на разходите, както и значимостта да има по-голяма гъвкавост в използването на ресурсите. Основното обаче тук е нещо друго. Как да се финансира всичко това? Настоящият механизъм не е устойчив. Не е приемливо също така да се въвеждат нови форми на корекции и компенсации за държавите членки. Италия последните 10 години е, всяка година връща около 5 милиарда евро. Северна Италия в същото време трябва да издържа една страна, която отива по дяволите и една Европа, която защитава само интересите на Германия и други. Обединеното кралство Германия получиха корекции и искат да запазят тези си корекции. Това не е възможно. Иначе ще е по-смислено да се въведе една корекция за падания Северна Италия, за да може да се компенсират гражданите в Северна Италия, които плащат и на Рим, и на Брюксела, никакви пари не връщат. Господин Хартунг за една минута. Госпожо председател, господин Левандовски, вчера говорихме за бюджета 2013 година, а днес за бюджета годината след това. Британският премьер вече заплаши с вето и нашия холандски премьер се надявам да направи същото, господин Рюте. Защо? За да научи Европейската комисия, че да заплашва националните парламенти не е нещо, което може да си позволи. Искам да припомня на Европейската комисия, че същите тези национални парламенти са тези, които решават колко ще влезе в портфела на Европа. Ако искаме да спрем всички тези комисии, агенции и така нататък, които не допринасят към постига на националните цели, Европейската комисия трябва да научи, че не може да си мисли, че ще въвежда някакви си европейски данъци. Трябва ясно да ударим шамар на комисията, за да ни чуе. Холандците трябва да направят това, което заплашват британците и то в максимално бързи срокове. Е, Господин Маринеско, благодаря ви. Вашия доклад наистина подчертава приоритетите, за които се говори и в доклада Ламасюр. Бюджетът е много важен, за да излезем от финансовата криза. Европейският бюджет наистина се реинвестира в държавите членки. 95% от него се използва именно за това, за целите на растежа и заетостта. Същевременно трябва да се мисли за мерки, които да са катализаторите на економиката. Замразяването на нивата от 2013 година като тавани обаче е нещо, което не можем да си позволим. При новата финансова рамка трябва да се мисли за промени единствено ако се променя системата за собствен ресурс. ДДС е едната възможност, данъка върху финансовите сделки е другата, ние ги подкрепяме и мисля, че трябва да се работи за това, защото ако предложението е под тавана искан от парламента, трябва да кажем не би трябвало достатъчно членове да гласуват срещу предложението на съвета. Това обаче може да се окаже голям препани камък за Европейския съюз. Ако се стигне до там, ще има процедура на помирение. Е, в тази процедура трябва да участват всички. Това са политически въпроси с хоризонтален характер – важни за държавите членки. Благодаря, госпожа Хоген. Майна комисара. Госпожа Юта Халк, уважаеми, уважаема госпожа председател, уважаеми господа комисари, уважаеми колеги, ако в следващата финансова рамка е, не постигнем единство по отношение на политиките и средствата, е, то това е само едната страна на медала. Това е разходната част. Но трябва да поставим нов печат върху другата страна на медала, приходната част. Това не е нищо ново. От почти 20 години Европейския съюз изисква по-прозрачна система на собствените ресурси и данъкът ТДС. Сега за първи път можем да дадем израз на нашето искане. Още през юни миналата година с доклада на Шмурт ние искахме система на собствени ресурси, която да премахне всички отстъпки и е, приходната част в европейския бюджет да бъде абсолютно независима от е, вноските на държавите членки. Комисията поне отчасти е, се съобрази с тези искания. Тя е, предложи една е, реформа на е, собственият ресурс от ДДС и реформа на данъка върху финансовите сделки. Ние подкрепяме това, въпреки че реформата е изпълнена в 40% само, но все пак е крачка в правилната посока. Европейският съюз получи Нобеловата награда за мир в знак на благодарност и също така като израз на нов стимул на насърчаване. Така че а, е, ние би трябвало наистина да а, е, поставим в миналото а, е, този спор между а, нетни платци и нетни бенефициенти. И много ясно да покажем значението на европейския бюджет, а, като а, се сложи край на дребните национални спорове. Господин Лайен, една минута. Благодаря ви, госпожо председател, госпожа комисари. Подкрепям до голяма степен резолюцията, която се предлага днес. Необходимо е Европа да увеличи собственото си финансиране и да се намали приноса от БНД на държавите членки. Същевременно трябва това, което не е разходено, да може да се прехвърли към следващата финансова година. Подкрепяме изразходването и за растеж и работни места по стратегията Европа 2020. Би трябвало да се направят междинен преглед на бюджета през 2017 година. Да се надяваме, че до тогава растежът ще е факт и финансовите ограничения ще са забравени. Също Същевременно имаме замразяване на изразходването за здравеопазване, за образование в нашата страна. Имаме сериозни финансови ограничения. Как тогава да оправдаем увеличаването на европейския бюджет? Ние всички обаче бихме се задоволили с един по-малък бюджет, стига да има по-голяма гъвкавост за изпълнение на ключови приоритети. Благодаря, господин Зимански, една минута. Е, Благодаря. Мисля, че аргументите в това разискване са много добре известни. Тези, които подкрепят е, по-строг бюджет, е, твърдят, че трябва да се направят и съкръщения в националните бюджети бюджети и се правят такива. Наистина, от друга страна пък се твърди, че може да се постигне ефект на лоста. Мене обаче ме интересува как консерваторите и социалистите в парламента говорят за висок бюджет, докато същите партии в Австрия, Шведия, Швеция, Финландия, дори в Германия и във Франция говорят за ограничаване на този бюджет и изискват това. Всъщност, като че ли в парламента е много лесно социалистите и консерваторите да искат нов бюджет, като знаят, че в съвета техните политически интереси ще бъдат осигурени след като се иска това и като се искат съкръщения. Ако е така, тогава парламентът само уврежда авторитета си и е, по този начин е, няма да се спази принципа на солидарност при преговорите. Благодаря, госпожа Андреасен, за една минута. Госпожо председател. Госпожо председател, говорим за един вид еластичност. Същевременно времено това, което се похарчи по Лисабонската стратегия, до какво доведе? През 2007 година безработицата в ЕС беше 7,3%, днес е 10,5%. В Испания един от най-големите получатели на фондове по сближаването имаме безработица от 25%. БВП на ЕС не се е увеличил. Не бива да забравяме също така, че на палата съвсем не беше доволна от начина на изразходване на средства в ЕС. Многогодишната финансова рамка всъщност наследява едни пропаднали проекти и 2020 година като че ли удължава е, неуспеха защото ние имаме нужда от капитали, от гъвкавост и по-малко бюрокрация, а Европейския съюз в това отношение не допринася с нищо. При МФР не бива да се мисли за данък върху финансовите сделки, който да плаща за още по-голямо прехосване. Господин Ван Дестук. Европейска комисия een tekort heeft van 10 miljard euro Европейският съюз има недостък от 10 милиарда евро в бюджета и иска една голяма сума от нашия бюджет. Брюксел, Брюксел настоява бюджетният дефицит да е 3%, а не може да направи същото самия той. Ако не можете да се справите с това, то виновна е Европейската комисия заради провалива се финансовата политика, а не държавите членки. В Нидерландия ние сега правим ново правителство, което се опитва да направи всичко възможно, за да събере средства, за да заплати тези половин милиард на Европейската комисия. Няма смисъл да говорим за годишната финансова рамка, ако Европейската комисия не си спазва думата. Лицемерно отношението на комисията с а, абсурдните изисквания за МФР и нарязване бюджета. Госпожа Хюбнер, има четири риска, които са свързани с преговорите за МФР. Първо, решението за МФР не се взима през, ако не се вземе през ноември, как ще обясним на гражданите, че не могат да разчитат на европейския бюджет да бъде катализатор за работни места? След това държавите членки трудно ще кажат не, защото договорите ни дават възможност да приемем бюджет, дори и те да блокират решението. Единственото, което трябва да установим е правното установение за нови програми. Е, след това нещо важно за програмите. Дебатът в момента се случава върху разходите, но корекциите трябва да бъдат прозрачни, временни и малко на брой. Дебатът започва сега и съм убедена, че ще е не особено а, е, отговорно да има много национални корекции, защото иначе през ноември решение не може да се вземе. Старите системи за а, е, ДДС няма да бъдат а, заменени с ново ДДС. Поне така се очаква. Затова може да се окаже, че отново ролята ще се играе от брутния национален приход. И е срамота, че не можем да си позволим повече стъпки напред. И от името на комисията и по кохезионната политика, трябва да следваме основната мисия на тази политика инвестиции в растеж за намаляване на структурните разлики, което означава, че националните и регионални критерии трябва да отговарят на берлинската методология. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Започвам с господин Николеско. Благодаря ви, госпожо председател. Исках да взема думата, за да подкрепя изменение 72. То се подкрепя от множество колеги и касае преките плащания в селското стопанство. Необходимо е тук наистина да има сближаване на преките плащания във всички държави и членки. Разликата между двата варианта е приспадане или сближаване. Ние искаме да има справедливост при преките плащания и за това подкрепяме тази идея. С днешната си резолюция парламента дава мандат за преговори с съвета. Мандатът би бил непълен, ако не включи подкрепата за източна Европа. Благодаря ви, господин Табажди. Мерси, мадам Благодаря ви, госпожо председател. Е, Моята колега Юта Хаук съвсем основателно посочи, че ако а, комитетът, Нобеловият комитет би бил тук, вероятно ние няма да получим Нобеловата награда. Сега за нетните плаци и нетните бенефициенти. Разбира се, че има напрежение между тях. Комисар Шевчович посочи, че този бюджет може да бъде един бюджет на приходите и разходите. Обаче, когато погледнем бъдещето на кохезионния и структурния фонд, наистина съм песимист, що се отнася до вътрешната структура. За новите държави членки това е най-голямото предизвикателство, защото от кохезионния и структурния фонд ние получавахме средства и много инвестиции можахме да осъществим. Искам да насоча вниманието ви към Унгария. Европейската комисия лошо планира. Не бяха проведени проучвания и ние можем да загубим 30% от средствата по Кохезионния фонд. Господин Фласък е следващият оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Е дохода о Уважаеми господа, трябва да ви напомня за берлинската методика, която е използвана за разпределяне на средствата между държавите членки и която е много добър компромис. Ето защо сега съм притеснен от дебата за по-низките коефициенти за държавите членки с БВП под средното за Европейския съюз с около 2,5%. Искам да призова кипърското председателство да не се прави тази промяна на коефициентите, защото така ще се ограничат средствата за по-малко развитите райони. Нека насочим парите там, където има най-голяма нужда. Благодаря, господин Кей. Дебатът тази сутрин може да бъде резюмиран по следния начин. Едно предизвикателство към съвета. Първо един апел, всъщност, за да бъде прият МВФ до края на годината, а предизвикателство, много добре казано от господин Биоге, защото ако те искат намаляване, то тогава трябва да дадат мотивите си и къде? По СП, по хизионното финансиране, по Хоризонт 2020 и защо? винаги финансираме на базата на добавена стойност. Т.е. ако нещо не добавя стойност, няма да има финансиране. Трудно обаче ще изляза с този аргумент. На второ място. Втората част от дискусията е за собствените приходоисточници. Искам да благодаря на онези страни, които въведаха данъка върху финансовите операции. Надявам се той да се окаже успешен, за да може всички държави да го прокарат, което ще намали нуждата от дебати в бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин Алвес. Благодаря. Как съветът може да обясни, че както преди, така и сега е, държи на високият растеж, е, който да бъде също и устойчив, но същевременно е, посочва, че трябва да се намалят общите разходи. Посочва се също, че всички линии ще бъдат съкратени, т.е. ще има съкръщение на бюджета във всички бюджетни линии, а когато се вземе предвид стратегията от Лисабон, виждам, че целите не са постигнати. Сега имаме стратегия 2020, Европа 2020. Това само правни дум, празни думи ли са и въобще как изглежда въпроса с високата степен на заетост? 3% за изследователска дейност и иноваторска дейност и също така трябва да посоча, че ние не трябва да забравяме най-важното. Европейския бюджет не е само бюджет с разходна част, той е бюджет, който трябва да гарантира инвестиции, когато националните бюджети изпитват трудности. Господин Пашка. Дякую за слово, пани председателица, уважаеми пан комисар, уважаеми пан подпредседател комисия. Благодаря, госпожо председател. Държавите членки са основното нещо в нашия съюз. Те създават стойността, те дават част от средствата си на съюза. Държавите членки и националните парламенти са тези, които имат право да кажат колко от средствата, които са събрани от техните граждани, ще бъдат изпратени в Съюза. Във времена, когато гражданите на държавите членки изпитват трудности, бюджетите се урязват, комисията трябва да преоцени приоритетите си и да промени същите тези приоритети, така че те да отговарят на економическата реалност. Трябва да търсим модели, които да преразпределят средствата в бюджета и да предотвратят злоупотреба на тези средства за проекти, които не биха били от полза за развиващите се части от Европа проекти, които няма да доведат до економически растеж. Благодаря. Е Господин Секирски. Proponowany wieloletni бюджет е skromny, Е збит skromny и nie да ще... Благодаря. Представената многогодишна финансова рамка е твърде тясна. Във времена на криза, когато трябва да се правят економии, тази рамка не може да бъде обяснена достатъчно и не може да бъде и е, мотивирано нейното съществуваше. 12% са намалени средствата и това не отговаря на нашите цели. Е, погрешният доклад, е, повтарям, погрешният доклад тук налага извършване на оценки в рамките на МФР. Бюджетът се изготвя на базата на стари разчети, които вече не са актуални. Вторият стълб, там бюджетът е съставен на базата на критериите за сближаване. Този втори стълб като цяло е насочен към селските райони и по-малко е в полза на земеделските стопани. Ако двата стълба се обединят, смятам, че това ще е погрешно. Благодаря, господин Клевер. Мерси, мадам. Пардоне мо, Мадам Клевър. Oui, Извинете, поправя се председателката госпожа Клевър največjo politično težo v prihodnjih sedmih letih. s sprejetjem tega poročila o večletnem finančnem okviru imamo priložnost svetu in komisiji predati jasno. Благодаря ви, госпожо председател. Много полезен документ имаме и сега сме изправени пред много важен момент, защото трябва да изпратим ясно послание към съвета и комисията. Бюджетът е необходимо да служи на растежа, заетостта, сближаването, той трябва да е инструмент за координиране на целите, които ЕС си е поставил. Така ще могат да се изпълняват и програмите ни за научно-развойна дейност. Без този бюджет няма как да правим национални реформи. Искам да благодаря на господин Властък и на други колеги за това, че се спряха именно на трудностите на най-слабо развитите региони. Такива имаме и в Словения, където се освоява 40% от тези фондове. Господин Папа Никол, благодаря ви, госпожо председател. Всички днес сме съгласни. Тази финансова рамка е изключително важна, защото бъдещият период – ще се характеризира с висока безработица, както вече се отбеляза сред сесия с отрицателен растеж. Ние всички разбираме нуждите, но съм доста очуден от предлаганото разпределение на средствата, например Фонда за сближаване, Фонда за регионално развитие. И тук искам да чуя отговора на комисията – защото ние се съобразяваме с нивата на БВП 2008-2010 година, но от тогава насам настъпиха драстични промени. И това не е честно. Например, в Гърция имаме отрицателен растеж 18,4% в минус. Нещо, което ни напомня за голямата депресия едно време в САЩ. Това трябва да имаме предвид. Господин Магинес. Благодаря. Аз смятам, че Европейския парламент все повече трябва да бъде Европейският парламент, а не сбор на а, национални парламенти. За това искам да похваля колегите Калфин и Бьоге, защото техният доклад отразява точно европейското измерение на бюджета. Много дълго се караме онези, които плащат и онези, които изличат полза. Не така трябва да се говори, когато се говори за бюджета на Съюза. Трябва да признаем, че има трудности в държавите членки, но да настояваме, че бюджетът на Съюза е за европейските граждани, за растеж и за работни места. Председателят на Земеделската комисия много ясно отрази становището на комисията, но искам да подчертая пред колегите, че искаме тези средства за да може да помогнем на повече фермери в Съюза. Чухме аргументи на колеги от нови държави членки, които аргументирано казват, че наистина смятат, че към тях има лошо отношение заради разликата в плащанията. Трябва да признаем, че този доклад е европейски е, доклад и трябва да продължим с добрата работа. Господин Оди. Комисар, ние трябва да стигнем до съгласие. В противен случай е, ще сме се изпокарали за това, което си остава, за жалост, един малък бюджет. Необходимо е обаче 2017 година да се включи клауза за преразглеждане. До тогава държавите членки ще са подписали договор за финансова стабилност – ще могат да регулират като суверени. През 2017 година ще има нова комисия, нов председател на Европейския съвет. И ако не можем да стигнем до съгласие, нека помислим за тази клауза за преразглеждане, която да ни зададе перспективата да можем да работим за нашите общи амбиции. Господин Манка. Дякую, пани председничка. Благодаря, госпожо председател. В някои държави няма да има държавни инвестиции без кохезионния фонд и всички мотори ще спрат. Така че няма как да се борят тези държави с кризата. Кохезионната политика отива не само в най-бедните, а поради единния пазар тя е полезна и за по-богатите държави членки, които предоставят продукти, услуги и ноу-хау. Искам да ви припомня, че имаме обща декларация на лидерите на 15-те държави членки, приятелите на кохезията, която бе прията в Братислава на 15 септември. Участниците заявиха, че кохезионната политика е основен инструмент за инвестиции в нашите страни. Ако финансирането се намали, няма да постигнем амбициите и целите на съвета, така както те бяха прияти в наскорошните заключения, нито стратегията 2020 година. Участниците заявиха, че няма как да се свият фондовете е, и надявам се това да не бъде забравено. Азекович. Hvala lepa, predsednica pri finančnem okviru za dva štirinajst do dva dvajset se moramo predvsem zavedati при бъдещата финансова рамка 2014 до 2020 година трябва да сме сигурни, че ще взимаме бързо важните решения. Ние сме в криза, трябва да знаем какво ще правим, в какво ще инвестираме. Тази финансова рамка ни дава отговор именно на тези въпроси. Същевременно не бива да забравяме, че Европа по отношение на развитието на регионите и градовете има своята неповторима история и за това трябва да продължаваме положителната традиция. Господин Банки. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми представители на съвета, уважаеми представители на комисията, искам да говоря за значението на спорта. Искам да говоря и за това, че в следващата финансова рамка е важно малко повече ресурси да се отделят е, на спорта. Има предложение от нас и се надявам, че е, пленума ще го подкрепи. Спортът е, играе важна роля, най-вече когато е, става дума за възстановяване, когато става дума за здравето на обществото. Аз искам да реагирам на казаното от господин Тоболти за ситуацията на бюджета в Унгария. Би било често, ако ние говорим честно помежду си и трябва комисията и съветът да разберат какво Унгария а, трябва да получи, за да отбележи напредък. През 2011 година ние приключихме с най-големия плюс. А, нашия бюджет и данните от Евростат го доказват. Но въпреки това, процедурата срещу Унгария не е прекратена. Аз мисля, благодаря. Ораторът бива прекъснат от председателят. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, разискването показва, че по-голямата част от членовете на Европейския парламент са за бюджет, който съответства на целите на Европейския съюз. Тук в Европейския съюз и в парламента всички ние осъзнаваме кризата и необходимостта от економии. Обаче, само когато става дума за това да получим подкрепа от избирателите и изкуствено да предприемаме съкръщения в бюджета, това няма да доведе до нищо. Това ще доведе само до неизпълнение на целите, но не само това. Ще доведе до бюджетни трудности. Затова моля комисията да погледне по-точно бюджета, как изглежда и да вземе предвид, че по този начин няма да се достигнат целите. Господин Миколашек, последен оратор в спонтанните изказвания. Благодаря ви, госпожо председател kadlovať politické ambície Európskej únie. Новата финансова рамка наистина трябва да отразява амбициите на стратегията Европа 2020. Трябва да отговори и на очакванията на гражданите. Бюджетът е необходимо да бъде добре аргументиран и да обслужва растежа, така че да загърбим економическата криза възможно най-бързо – Европейският съюз трябва да помага за заетостта на гражданите си и да се утвърждава на пазарите. Всички тези мерки обаче изискват пари и не би трябвало да се програмират по-малко средства, отколкото за настоящия програмен период. Напротив, особено при политиката на сближаване, там трябва да се инвестира най-много – ето с това завършваме спонтанните изказвания. Давам думата на господин комисаря. Президент. Госпожо председател, колеги, благодаря ви за коментарите. Няма МВР без Европейски парламент. Това е съвсем ясно. Парламентът трябва да даде своето съгласие. Вашият вод е, е много важен и той трябва да ни помогне при тези изключителни обстоятелства днес в Европа. Това е и знак за междуинституционалното сътрудничество. Всяка институция играе важна роля в този процес, включая националните парламенти, що се отнася до собствените ресурси и данъчно облагане. Няма данъчно облагане без представителство. Така отговарям на господин Хартун, който обикновено критикува и след това си тръгва без да чуе отговора. Ето това е част от нещата, които ми харесват в Европейския съюз, на които се радвах, докато още не бяхме член. МФР трябва да бъде в контекста на реалистичен растеж и работни места за Европа. Това не бива да е само политическо изявление. Трябва да бъде един план подкрепен с средства. Ние искаме да има предвидимост на инвестициите в Европейския съюз, когато има недостиг на пари за инвестиции в националните бюджети. Сега за обема на бюджета, точно тук Европейския парламент може да изиграе важна роля. Техническото актуализиране за кохезията не бе много успешно, меги предвид цифрите, но берлинската методология а, не може да се използва сега. Настоящите а, цифри не са много убедителни за кохезията, но са единствените, които могат да служат за основа на нашите изчисления с предпазни мерки за държави като Унгария, които имат проблеми. Що се отнася до собствените приходоисточници? Вие говорите за единица бюджет и единство в бюджета. За нас единството би означавало и да няма втори бюджет за Съюза. Трябва да има и приходи, и разходи в този бюджет. Това, което имаме като предложение, подкрепено от Европейския парламент, е нещо ясно, прозрачно и просто. В отговор на всички онези, които искат прозрачни, ясни и справедливи системи за собствени приходи. Ако можем да управляваме истинската реформа на приходите, то ще трябва да ни дадат още една Нобелова награда – Същото се отнася и до простяването, което се изисква от 28-те държави членки. И накрая Европейският парламент ще играе важна роля за нивото на разходи. Това е скромно предложение сравненията с националните бюджети не са справедливи. Нито една отделна държава членка в миналото не е трябвало да включва такова голямо включване. Присъединяване ставаме 28, не 27 в следващата финансова перспектива. Имаме много повече компетенции на европейско ниво. За това мога да направя няколко сравнения – да, годишният ни бюджет е по-малък от годишния бюджетен дефицит на някои държави членки. И трябва да кажа, че приносът на Обединеното кралство към европейския бюджет е на нивото на средствата, които се заделят за пожарната служба на Обединеното кралство и 14 пъти сумата, която отива за европейския бюджет. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин комисар. Сега ще дам думата на господин Мавроянис. Мистер Президент, honorable members. Господин господин председател, уважаеми депутати, благодаря ви за проведения дебат. Разбирам, че някои от вас, меко казано, не подкрепят подхода, който би намалил бюджета като цяло. Същевременно аз високо оценявам вашата искреност Знаете много добре, че между държавите членки също има разногласия по този въпрос. Надявам се, вие разбирате, че и двете страни имат убедителни аргументи. Има различни подходи за това как да постигнем целите си най-добре. Същевременно трябва да ви уверя, че ние работим усилено по приходната част и се опитваме да се придържаме към подхода си. Някои много важни институционални въпроси, свързани с европейския бюджет и това, което се случва след заключението от мината седмица на Европейския съвет, бяха повдигнати от господин Ламасюр. По-късно тази сутрин ние ще имаме възможност да обсъждаме с председателя на Европейския съвет всички тези теми, но сега ще направя кратък коментар по изказването на Ван Йенсен. С цялото ми уважение, мисля, че ние нито говорим за преките плащания като някаква свещена крава, нито за корекциите по начина по който вие описахте. По-скоро исках да подхвърля някои идеи, които да се разискват – Знаете по данъка върху финансовите сделки, че не успяхме да стигнем до съгласие между 27-те държави членки и за това сега използваме засиленото сътрудничество. Като председателството е твърдо решено да продължи работата тук. Даваме си сметка обаче, че засиленото сътрудничество не е свързано с собствен ресурс, а с националния ресурс. Ето защо при съставянето на многогодишната финансова рамка се опитваме да внесем тази връзка между приходите на държавите членки, които участват в засиленото сътрудничество и собствения ресурс, като се прави съответното намаление от вноската като процент от брутния национален доход – но тук има някои сериозни правни и политически пречки в държави членки, които иначе биха желали да участват в засиленото сътрудничество по този начин. Нека също така да подчертая и уверя всички, които говориха по темата, за регионите, че това всъщност е един от малкото елементи на дебата, които не са противоречиви. Като казваме, че нивата на МФР ще трябва да се коригират в посока надолу и да се намалят, независимо, че ние не желаем това – се опитваме да направим една реална оценка на съществуващата ситуация. Бяха поставени и въпросите за служителите от госпожа Розенберен. Наистина и тук трябва да стигнем до най-добрия възможен баланс. Но нека подчертая – Съветът още няма окончателна позиция по многогодишната финансова рамка. Разискванията продължават. Това са едни прагматични разисквания, в които са ангажирани всички държави членки, които желаят да се стигне на време до компромис. Разбира се, всички изхождаме от принципа, че нищо не е решено, докато няма съгласие по всички въпроси. Много внимателно проучваме вашия междинен доклад, както про МФР, така и по собствения ресурс и данъка добавена стойност. Много внимателно изслушахме и гледните точки, изразени днес – Мога да ви уверя, че ще ги предам на колегите в съвета. Ключовата дума за кипърското председателство е осмоза между институциите. Благодаря ви. Е, Благодаря, господин Маврианис. Вие превишихте времето от е, две минути. Е, давам думата обаче отново на докладчиците и пак по азбучен ред. Започваме с господин Беге. Господин председател, уважаеми колеги, благодаря за изказванията в тази дискусия, които в голяма степен отразиха позициите, заложени в нашия междинен доклад и които го подкрепят. Аз апелирам към вас да докажете това и по време на гласуването днес. Искам да благодаря още веднъж на всички, които участваха в изготвянето на този текст и искам да посоча, че този вид на сътрудничество с Ивайло Калтвин, с колегите от екипа за преговори, с всички останали, за мен е нещо много положително, един много положителен опит, който е, успях да натрупам като докладчик в парламента парламента и освен това беше даден шанс да постигнем нещо заедно. Сега Кипърското председателство, председателят на Европейския съвет с нов набор от теми за преговори, както каза господин Мавроянис, Рейча Фикърс, ние с това преминаваме вече към нов ход, към нов етап в преговорите. Е, трябва да посоча, че е, от днес до 22 ноември ние сме готови да преговаряме по всички въпроси, свързани с е, МФР, по всички въпроси, свързани с междуинституционалното споразумение, за да намерим решения за приемлив компромис. Важно е председателството да използва това наше предложение, за да може това да се отчете в заключенията на Европейския съвет от 22 и 23 ноември. Защото е, накрая, и това трябва да подчертая, резултатите е, в Европейския съвет е, е са всъщност. Е, нищо друго, освен а, мандат за преговори. Мандат за преговори с съвета с цел постигане на определен резултат. Парламентът трябва първо да се съгласи, т.е. мнозинството от неговите членове, за да може съветът да вземе единодушно решение и за това не трябва да се забравя нашата институция в рамките на цялата тази процедура. Благодаря ви. Благодаря господин Бьоги. Давам думата сега на господин Ивайло Калфин. Uh, благодаря, господин председател, Искам да благодаря на колегите за дебата. Смятам, че парламентът с този дебат и се надявам и с гласуването малко по-късно ще даде съвсем ясен сигнал на съвета. Обеден съм, че председателството ще предаде посланието на съвета, което чу от тук. Има три важни въпроса, които трябва да изведем от този дебат. Първо, бюджетът трябва да бъде достатъчен всяко едно намаляване на бюджета ще бъде прието много трудно. Многократно споменахме, че не приемаме подстрижка на бюджета. На второ място, бюджета трябва да бъде много целенасочен. Готови сме да обсъждаме всички идеи за по-добро разходване на бюджетните средства в този бюджет. И искаме парите да отиват точно за там, където са необходими. Този бюджет на трето място трябва да подпомогне държавите членки да направят нещо, което те не могат да направят с националните си бюджети, т.е. да им помогнем с допълнителни инструменти за създаване на растеж и работни места в самите тях. Всичките накоплаци имат интерес това да се случи. Така че това са посланията. Мисля, че те ще стигнат до съвет и трябва да бъдат разбрани преди съветът да вземе решение. И накрая ще настояваме да има възможност за преговори по всички инструменти, които се съдържат в правното основание. Каквото и да реши съветът, то ще бъде взето предвид, но ние няма да се откажем от правото си за воден на преговори по правното основание. И накрая за собствените приходи. Много се радвам това, което чух от господин Левандовски. Ще започнете процедура за засилено сътрудничество по данъка върху финансовите операции. Той трябва обаче да помогне на държавите членки да намалят вноската си основана на брутен национален доход. Не искаме повече бюджет, искаме по-стабилен бюджет. Благодаря. Благодаря, господин Калфин. И накрая давам думата на председателя на Комисията по бюджет и господин Ламасур. Благодаря ви. Колкото са по трудни е ни преговори, колкото са повече участниците, толкова е по-голямо изкушението да се продължи в същата посока. Единодушието е много важно. То трябва да продължи, както и при предишните споразумения – е, всеки иска някакво парче от тортата, никой не иска да се окаже губещ, въпреки усилията на господин Бьоге и в миналото обаче не сме имали кой знае какви успехи. Днес беше прият документ от Кипърското председателство по собствения ресурс. Помнете си плана Фонтенблу от 1984 година. 28 години минаха тогава Европейския съюз беше <laughs> нещо съвсем различно. Той не съществуваше. Имахме Европейската економическа общност. Поша и Кипър не бяха членки на ЕС. Китай се бореше със световния а, глад и със собствения си глад. също време, но идеята за обща монетарна единица беше някаква фантасмагория. Виждате колко се е променила Европа. Три пъти повече държави членки, съвсем различни правомощия. Всичко се промени, освен бюджета. Ние сме изправени пред исторически избори и нашата отговорност като депутати, комисари, парламентаристи и така нататък е свързана с съставянето на бюджет, който да отговаря на нуждите, но не на нуждите от преди 30 години. Благодаря. Благодаря, господин Ламасур. С това общото разискване приключи. Гласуването днес ще бъде в 12 часа и 30 минути. Прекъсваме сега за една минута, за да могат дамите и господата да заемат местата си.